Добър ден на всички. Дами и господа, подновявам работата на Европейския парламент в днешното заседание. Нека да кажем какви са резултатите от гласуването. Става дума за гласуването по първия пакет и изменения за съвместното предложение за резолюция за борба с COVID-19 и последствията. Какви са след резултатите от гласуването? Изменение 2 бе прието. Можете да виждате, да видите на екраните какви са резултатите. Второ изменение бе прието. Виждате резултатите на екрана.